Компромисно изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. 47 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. 54 за, против, въздържали се, приема се. Електронна проверка. Моля, гласувайте. 54. Гласуваме изменение 54. Прекратете гласуването. Приема се. 55. Не. Отпада, нали? 57 за. Против. Въздържали се. Приема се. Окончателно гласуване. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. От НП има един глас в повече. Сега всичко е наред. Прекратете гласуването. Приема се. Сега гласуваме компромисен текст. Електронно гласуване. Това е приноса на ИТРЕ към проекторезолюцията на Ември относно конференцията на ОНЕ по изменението на климата КОП-25 в Сантьяго, Чили. Електронно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Благодаря ви много. С това приключихме гласуването. Ако нашия гост е пристигнал, междувременно ще направим едноминутна пауза и веднага ще пристъпим към следващото разискване, за да работим по-ефикасно. So, uh, just... Uh, Добре, само две минути. След две минути започваме по следващата точка от дневния ред. Okay, thank you very much. Благодаря ви много. Моля, колеги, да заемете местата си. Благодаря ви. Преминаваме към следващата точка от дневния ред, а именно представяне на проучването на тематичния отдел начини за справяне с предизвикателствата в ориентирана към бъдещето промишлена стратегия на Европейския съюз. Това представене ще бъде направено от доктор Жули Пелгрен, която е съавтор на проучването, което е изготвено от отдела по политиката. Доктор Пелегрин е старши научен сътрудник в Центъра за промишлени изследвания в Милано. Тя има докторска степен по международния политическа економика от Европейският университет в Флоренция. Координирала е няколко изследвания за Европейския парламент, както за ИТРИ, така и за РЕДЖИ, сред които и проучване за промишлената политика на ЕСА. Това проучване ще бъде представено днес. То беше възложено от координаторите на ИТРЕ миналата година. Целта е да се направи оценка на съобщението от 2017 година на Комисията за инвестиране в е, интелигентна, новаторска и устойчива промишленост. След като изслушаме представенето, ще можем да зададем въпроси към доктор Пелегрен. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Аз ще направя кратко представене относно основните констатации от проучването ни за това как да се справим с предизвикателствата в е, една ориентирана към бъдещето промишлена стратегия на Европейския съюз. Както каза председателят, целта е да се определи обхвата и съдържанието на промишлената политика на ЕС, така както е дефинирана в последното съобщение на Европейската комисия, което беше публикувано през 2017 година. Целта е да се направи оценка доколко пригодна е тази политика за справяне с бъдещи предизвикателства. Именно това ще направя по време на презентацията ще ви запозная с контекста, как да разбираме промишлената политика на Съюза. Също ще разгледаме какво е включено в политиката на Съюза, също критичен анализ от и някои предложения за бъдещето. Относно методологията, която следвахме, ние разчитахме на работа по документи. Също разговаряли сме с служители от комисията. Проведохме консултации както с европейски, така и национални заинтересовани страни. Също и регионални проучвания бяха разгледани. Няма да навлизам в прекалени детайли. Знаете, че има различни подходи на държавите. Те се променят с течение на времето. Но сега ние правим синтез на дихотомията между различните подходи, тези, които са по-гъвкави и другите, които са по-прескриптивни. Също искаме да се види каква е предлаганата парадигма за новата промишлена политика. Вторият е, елемент, свързан с контекста, освен е, развитието на различните концепции, е свързан с е, развитието и умножаването на предизвикателствата пред промишлената политика. И тук няма да навлизам в детайли. Ние сме набелязали различни предизвикателства, сред които в областта на технологиите, геополитика, демография, околна среда и прочие. Има и специфични ограничения, свързани с недостатъчният бюджет на Европейския съюз, Брекзит и прочие. Има различни рискове, има териториална поляризация – това обаче създава и възможности за нови пазари. На е, тази основа ние отбелязваме четири критерии, за да преценим доколко пригодна е промишлената политика за справяне с бъдеще предизвикателства. Накратко ще се спра на тях. Вие ги виждате отясно на този слайд. Ние направихме оценка съгласно капацитета за определени дългосрочни стратегически цели, да създава кохерентна, координирана рамка, да предлага адаптиран на реакция на регионално равнище и да създава ефикасни управления. Когато разглеждаме съобщението на комисията от 2017 година, която се отнася до инвестиране в интелигентно, иноваторска новаторска и устойчива промишленост. Ние търсим един интегриран подход на равнище ЕС. Съобщението 2017 година е продължение на този процес и неговата кулминация. В съобщението се набелязват различните области на политиката, които допринасят за промишлената политика на Съюза. Те се обединяват под обща шапка. В съобщението са посочени 6 стълба. Те са противопоставени в някои случаи, но те са групирани има две тематични стълба, свързани с цифровизацията и нисковъглеродната економика и четири по-тематични стълба, така наречените четири И, като вътрешен пазар, интернализация, инвестиции, финансови средства, както и новаторството, иновациите. Специфика на това съобщение е цента, който поставя върху партньорствата с заинтересованите страни. Държавите, членки, регионите, градовете, разбира се, и а, индустрията. Когато разглеждаме различните политики, които са изброени в съобщението, установяваме, че те могат да се класифицират в три общи категории или потоци, съгласно определена логика. Според целите и традициите в промишлената политика. Виждате ги най-отгоре на този слайд. Първо има хоризонтален подход, който е свързан с условията за рамката. Това включва регулаторни мерки както и разглеждане на по-широките условия от гледна точка на човешкия капитал, уменията и прочие. На следващо място са тези включени в тематичния секторен подход. Това включва различни секторни политики, включително космическата политика, също изправени с предизвикателствата пред обществото, свързани с цифровизацията и преминаване към нисковъглеродна економика. Има също и териториален подход, въпреки че не е силно подчертан в съобщението на комисията. Разглежда се изпълнението на регионално и местно ниво, стратегиите за интелигентна специализация в рамките на кохезионната политика, например. Всичко това показва, че има амбиция да се следва един цялостен подход към промишлената политика на Съюза с амбицията да бъдат обхванати множество съществуващи политики. Въпросът е доколко съгласувани са те, има ли някакъв конфликт на целите между конкурентоспособност, например, и териториално сближаване, или социално сближаване, между защита на околната среда и растежа. Това са само някои примери за въпросите, които трябва да се отчитат. На този диапозитив виждате по-различно представяне на същия набор от политики, които са залегнали в съобщението на комисията. Тук са подчертани някои други важни интересни елементи – някои от развитията в политиките е, се осъществяват е, между различните подходи. Има припокриване в известен смисъл. Има също и потенциален конфликт на целите по места. Например, подхода е, за веригата на създаване на стойност, на която държи комисията. Той е на пресечната точка между тематичния хоризонтален подход, както и условията на рамката. Подкрепата е насочена към екосистеми по цялата верига на създаване на стойност, от горе до долу, от суровини до краен продукт. Това има сериозни отражения, тъй като тези вериги на създаване на стойност обхващат множество държави, региони, свързани с много различни аспекти на политиката, различни нива, ЕС, национално ниво, регионално и местно ниво. На този екран Виждате индикация за наличния бюджет е, за оказване на подкрепа на различните политики и мерки, които са включени в съобщението. Тук се вижда колко важна е кохезионната политика като източник на финансиране. Тук става дума за разчети. Може да се оспорват тези данни, но ние считаме, че наличния бюджет е близо 455 милиарда за периода 2014-2020. Близо две трети от тези средства идват от кохезионната политика и се използват за оказване на подкрепа. Като се имат предвид множеството мерки и политики и наличния бюджет, трябва да видим каква е структурата на управление. Тук е, виждате едно предложение за управлението. Това е предложение от 2018 е, година от председателството. Има нови участници, които се появяват. Е, например, кръглата маса на индустрията от 2000 и 13 и прочие, където участват представители на индустрията, работодатели, синдикати и прочие, социални партньори, структуриран диалог между партньорите. като се следва един доста голям набор от показатели. Срокът на прилагане е в рамките на мандата на отиващата се комисия, така че се налага преразглеждане, преструктуриране. Тук на този слайд не е отразено, но има много децентрализирани механизми на управление, платформи, които обединяват заинтересовани страни от различен вид, както частни, така и публични субекти стратегическия форум за важни проекти от общ европейски интерес относно развитието на веригите на създаване на стойност. Ние имаме един цялостен списък от тези механизми. На 64-та страница може да намерите този списък. И така като цяло, виждаме, че има някои приоритети, свързани с мисията по отношение на цифровизацията, нисковъглероден растеж. Тази стратегия може да се насочи към определени предизвикателства, но все още малко е усилието, малки са и ресурсите, които се насочват. Няма дългосрочно планиране относно цели, определени точки по пътя на реализирането. Политиката на ЕС все още е метаполитика, която включва множество други съществуващи политики. Все още не е много добре а, концентрирана въпреки че се подобрява а, кохерентността по места, благодарение на прилагането на подхода а, за веригата на създаване на стойност. Териториалният аспект на политиката е пренебрегнат. Освен това, установяваме, че има различни механизми, които са децентрализирани механизми за управление. Целта е да се премахне подхода, при който всеки действа за себе си, да има повече междурегионално на координация. И в заключение бих искала да кажа нещо за бъдещето. Ние считаме за важно да правим верен стратегически избор за постигане на трансформации. Трябва да има една съществена важна цел, например свързана с изменението на климата, тук Европейския съюз може да има добавена стойност. Това е, е свързано с структурите за централно управление. Именно тук трябва да бъдат разработени и прияти тези варианти. Също трябва да се имат предвид асиметричните шокове, Трябва да се обърне повече внимание на подхода за интелигентна специализация и междурегионално сътрудничество. Всичко това изисква голям капацитет за бързо справяне с появяващите се предизвикателства, като се правят експерименти и се извличат полуки. Благодаря, госпожо Пелегрен. Много интересно проучване. Определено колегите ще имат много въпроси. Колеги, давам ви думата. Първо госпожа Карвалю. I'm not going to talk as е, Няма да се изкаже в качеството си на заместник координатор, а в качеството си на обикновен депутат. Не знам дали колегата не иска първо да се изкаже. Ами имам списък. Имаше хора, които вдигнаха ръка. Заповядайте тогава, господин Елев. Имам въпрос във връзка с методологията на вашето проучване. Вие споменахте кого точно сте интервюирали. Що се отнася до заинтересованите страни, дали това са действителни заинтересовани страни, що се отнася до индустриалната политика – или става дума за лица, които са се ползвали от европейски политики, защото би се изменила гледната точка с оглед и на въпросите, които сте задавали. Задавали сте въпроси на онези, които са потенциални ползватели на европейски политики, на средства по тях, например, или сте питали хора, които са били въвлечени в реализирането на конкретна европейска политика. Трябва да се знае дали в крайна сметка сте поставили акцента върху едната група или другата група, която описах. Отново казвам, дали става дума за ползватели, или по-скоро реализатори на съществуващи политики. И още един въпрос, може би твърде прост. Що се отнася до управлението и до въздействието? До какви заключения стигнахте, що се отнася до самоуправлението или процеса на управление в комисията? Често даваме един пример във връзка с политиките за намаляване на въглеродния двуокис в атмосферата. Има различни програми за финансиране, например за сектора на стоманодобива. Четири генерални директора обаче не успяха да комбинират съществуващото финансиране с цел да се създаде наистина една стоманодобивна индустрия, която да не генерира въглероден двуокис. Затова въпросът ми в крайна сметка е какви полуки сте извели във връзка с вътрешното управление на процесите в комисията. Защо някои съществуващи инструменти са успешни, а други не? Ако не сте извлекли подобни полуки, вие просто гледате в бъдещето, но не мога да разбера същината на вашето проучване. Благодаря, госпожа Тоя. Първо ще се изкажат няколко колеги и след това ще чуем отговори. Благодаря, казва Патриция Тоя. В същия дух наказаното от председателката, искам да кажа, че това е едно много интересно проучване. То показва какво правим и какво не успяваме да свършим, що се отнася до стратегията за нашата индустриална политика. Видяхме кои инструменти оказват въздействие, кои не. Всъщност не успяваме да създадем стратегическа визия през последните години. Имам коментар по няколко неща, които споменавате. Вие казахте, че нещо липсва. Липсва интеграция между инструментите, които са полезни за индустриалната политика и другите типове лостове. Гледате регионалното развитие, гледате иновациите. Става дума за конкретна слабост. Как може да решим проблема? Ако погледнем социалното сближаване, индустриалните инструменти и социоекономическите инструменти, много често обвързваме всички тези лостове с екологичната политика. Вие споменахте как работи комисията и как може по по-добър начин да се обвърже социалното сближаване и индустриалната политика. Кажете малко повече в тази връзка. И накрая Казахте, че кръговата економика е един пример за стратегическа визия. Същото въжи и за така наречения алианс по отношение на акумулаторите и батериите. Какви отрасли смятате вие, че могат да извлекат полза от създаването на мащабни алианси в европейската индустрия. Искам да ви поздравя. Вашето проучване е много полезно за нашата работа. Благодаря госпожа Длабайова. Благодаря госпожо председател. Благодаря за тази презентация. Само два въпроса имам. Вероятно, дълго може да се дебатира по моите въпроси, защото те са по-скоро философски. Първия въпрос – къде според вас липсва синергията между различните програми, различните лостове за оказване на помощ? Къде са пропуските? Разбирам, че може да споменете териториите, регионите, научните програми, кохезионната политика. Къде са липсите на синергия? На второ място, как да гарантираме че ще се отчитат интересите и на МСП в рамките на индустриалната политика? Защото естествено, че говорим за индустрия, но може ли тя да съществува без малките и средни предприятия? Стигнахте ли до конкретни заключения Що се отнася до различната индустриална политика и различните подходи в държавите членки? Имате ли конкретни заключения? Какви са всъщност различните индустриални подходи в държавите членки? Можем да разгледаме конкретно разликата между така наречените стари и нови държави членки, тъй като тяхната индустриална база е различна. Какво да се направи по отношение на тези разлики? И накрая искам да попитам как да се включи в дебата за развитието на европейската индустрия, самата индустрия, самите заинтересовани лица. Понякога се казва, че представителите на индустрията не искат да говорят с политиците, понякога политиците не искат да ги чуят. Как да гарантираме, че ще чуем онова, което имат да ни кажат представителите на индустрията? Как да гарантираме, че получаваме достатъчно данни за развитието на самата индустрия? Благодаря, господин Нинестю. Всъщност, госпожа Хан ще се изкаже. Заповядайте. Благодаря. Благодаря за тази чудесна презентация. Много интересно проучване. Става ясно, че имаме нужда от индустриална стратегия, която да е с екологична насоченост, полезна и за развитието на социалните политики, Вашето проучване стъпва на много стабилна основа. Вие се опитвате да очертаете онова, което е възможно. Кажете обаче конкретно. Направете примерно три конкретни предложения за това какво може да се направи. Какво може да се направи? Какво може да се промени? Какво ние можем да направим като политици, за да имаме по-екологична индустрия, по-социално насочена индустрия, въобще за да има напредък в индустрията? Благодаря. Благодаря. Виждам, че господин Тушеновски иска думата. Заповядайте. Всъщност, господин Тобишовски ще се изкаже от името на ЕКАРА. Благодаря, госпожо председател, уважаеми госпожи и господа. Госпожо Пелграм, благодаря за презентацията когато говорим за стратегия за индустриалната политика, няма как да не очертаем предизвикателствата пред европейската индустрия. Има нещо, което искам да спомена конкретно. Мисля, че е много важно да се очертае ясно важността на европейската индустрия в контекста на глобалните конкурентни пазари. Има една много важна програма в Китай. Тя се казва China Manufacture 2025. Какво да кажем пък за американския протекционизъм, който следва Доналд Трамп? Япония и Корея говорим за две много иновативни економики, едни от най-иновативните економики в света. Вече подписаха споразумения за свободна търговия с ЕС. От друга страна обаче има огромни конгломерати, мултинационални компании, които се изправят срещу нас. Не казвам, че ние трябва да следваме техния пример, но мисля, че ние трябва да имаме собствена стратегия за индустриално развитие, защото конкуренцията е жестока. Дълги години вече Европейския съюз просто изостава спрямо останалите. Нямаме новопоявяващи се фирми в най-конкурентоспособните, най-конкурентоспособните иноваторските индустриални сектори, как да направим европейските компании по-инновативни, как да разбием тази стена, пред която сме се изправили. И какво смятате вие, че трябва да направят европейските шампиони в областта на индустрията, за да се изравнят с останалите. Как можем да имаме национални и общо европейски лидери? И освен това, как да запазим и справедливостта, когато говорим за конкурентоспособност? Благодаря. Така приключваме с първия кръг от желаящи да се изкажат. Да, да, ще имате възможност по време на втория кръг с въпроси. Госпожо Пелегрен, моля отговорете на първия кръг въпроси и след това ще чуем и другите колеги. Първо относно металургията. Ще карам подред. Нашето проучване не е чак толкова мащабно. Ние нямахме нито времето, нито средствата, за да проведем представително проучване, да чуем мнението на всички заинтересовани страни. Всъщност, ние разгледахме ниво Европейска комисия, що се отнася до взимащите решения, а на национално ниво или на европейско ниво ние поискахме становищата на различните индустриални конфедерации. Тези консултации бяха допълнени и чрез проучване на конкретни отделни случаи на регионално ниво. Те са много важни, за да се разбере важността на институционалната среда. Те са много важни, за да се разбере и смисъл от различните мерки, които се планират на европейско ниво. Различният институционален контекст на съответните мерки е много важен, за да се определи ефективността на конкретните мерки. Може да има добри политически очертани мерки, но понякога се налага те да бъдат адаптирани, да бъдат приети на местно, на регионално ниво. Съответно, трябва да се гарантира, че институционалната среда е готова за нещо подобно. Питахте за вътрешния процес на управление в Европейската комисия. Възоснова на няколко проведени интервюта, не са чак толкова много, искам да направя оговорка, но възоснова на разговорите с служители на комисията е, че има напредък, що се отнася до сътрудничеството между различните генерални дирекции. Нещо, което не сме наблюдавали по време на предишни години. В миналото имахме друго проучване относно европейската индустриална политика – и такова сътрудничество не беше на лице. Сега е ясно, че различните генерални дирекции наистина разговарят повече една с друга. Има по-голяма координация. Не намерихме формални механизми за, за координация. Има сътрудничество на неофициална основа по конкретни теми. Говорихте за необходимостта да се отчете важността както на индустриалната политика, така и на социалното сближаване. Откровено казано, нашите заключения показват, че настоящата стратегия не прави достатъчно в това отношение. И това се казва и в съобщението от 2017 година. Ако потърсите в интернет, просто пишейки думата кохезия, няма да видите кой знае колко препратки. Териториалното сближаване е пренебрегнато, да не говорим за социалното сближаване. И е необходимо да се намерят решения в това отношение. Важността на кохезионната политика като механизъм за финансиране не може да се използва като доказателство, защото политиката по-скоро само по име е териториална. Тя финансира общо взето от всичко по-малко. Единственото измерение, което наистина е териториално и което се споменава в съобщението от 2017 година, е така наречената стратегия или са така наречените стратегии за интелигентна специализация? Къде липсват синергиите? Къде са пропуските? Много работя по темата кохезионна политика, гледам какво се случва на регионално ниво. Пределно ясно е, че е много трудно да се комбинират различните инструменти за финансиране. Значи кохезионната политика, Хоризонт 2020. Това са различни инструменти за финансиране, които са насочени към различни неща. Механизмите за финансиране не са интегрирани, дори на най-низко ниво. Няма почти никаква координация или ако има, то има съвсем малко координация на европейско ниво. В това отношение предстои много работа. И ето защо ние подчертаваме необходимостта от е, добра управленска структура с цел по-добра координация на инструментите за финансиране. Относно малките и средните предприятия. Вярно е, че те не получават е, дължимото им внимание – те се покриват от кохезионната политика. Има много ефективен инструмент за МСП в рамките на Хоризонт 2020. Трябва да споменем и всичко, което се финансира в рамките на АСМЕ, агенцията. Но отново казвам, липсва координация между различните инструменти. По-конкретно, за да иллюстрирам различните подходи в различните държави членки, бих използвала въпроса, който беше последващ спрямо вашия. А именно необходимостта да се отгледат европейски индустриални шампиони. Това е пример за конкретен подход. Това е подхода на Франция, например. Франция се опитва да стимулира големи индустриални шампиони. Вероятно, знаете, че имаше протест във Франция и в Германия срещу решението да не се позволи едно голямо сливане, което би създало един голям европейски индустриален шампион. Това е пример за различен подход противопоставен на едно по-голямо внимание, по-силен акцент върху е, МСП или различни териториални развития. Как да се отчитат, да се включат по-добре интересите на заинтересованите страни? Трябва да има конкретен механизъм и трябва да се направи малко повече на по-високо ниво. Отново казвам, става дума за конкретни управленски стратегии. Три неща, които могат да се променят, питахте. Не мога да кажа, че със сигурност знам какви трябва да са тези три неща. Но както иллюстрирах в изказването си, първото нещо, което трябва да се промени, е да се създаде правилната структура на управление на ниво ЕС. Решение за това ще се вземе скоро. Така че в това отношение има пространство за маневриране за вас самите. Не знам дали не съм пропуснала нещо. Можем ли да чуем другите колеги тогава? Започваме с госпожа Карвалю. Благодаря. Благодаря за презентацията на това проучване. Има много интересни елементи в него. Въпреки това, мисля, че нещо липсва. Технологичното лидерство. За да имаме добра индустриална политика, трябва да продължим да се стремим да сме лидери в секторите, в които сме лидери и да станем лидери в други сектори, в които още не сме. Вие говорихте за технологиите, имаме примери, където сме лидери, например фундаментални поручвания, демонстриране, много се инвестира точно в тези подотрасли. Необходимо е много да се инвестира, да се запази лидерската роля – точно това липсва в вашето проучване. Технологиите, ефтините, чисти технологии, например, които трябва да създадем, модерни технологии, за да се конкурираме с Южна Корея, например. Те правят нещо подобно. Втория ми коментар говорите за управленския модел. Когато става дума за управление на средства, напълно съм съгласна. Когато говорите за управленския модел за индустриалната политика не съм чак толкова съгласна. Мисля, че индустрията има нужда от свобода, от възможности за инвестиции. Не трябва да се пречи на индустрията, да се налагат конкретни мерки. Естествено, не трябва да забравяме околната среда и социалното измерение, но не може да налагаме твърде голяма бюрокрация или някакво централно планиране. Вие май говорихте за нещо подобно. Има две области, които би трябвало да бъдат преразгледани и вие не говорихте за тях в достатъчна степен. Трябва да се погледне държавната помощ и конкуренцията, когато говорим за иновации и научна дейност. И на второ място трябва да погледнем търговията, механизмите за търговия, реципрочността. Благодаря. Благодаря госпожа Кутахар. Thank you, Madam Chair, and thank you, Dr. Pellegrin, for your... Благодаря, госпожо председател, благодаря доктор Пелегрин за презентацията. Говорихте за оформянето на европейската индустрия. Всъщност това е много важна тема. Важна тема е и технологичния суверенитет и създаването на европейски индустриални шампиони, както казаха колегите. Знаем, че Европейската комисия вероятно ще започне работа по така наречения технологичен суверенитет и ще постави акцента върху конкретни критични области. Харесаха ми препоръките във вашето препоръчване. Искам да спомена това, което казахте за стратегическите избори в областта на киберстратегията, това, което казахте за регионите и така нататък. Много е важно Европа да отчете тези фактори, ако иска да има добро технологично бъдеще. Когато отчетем бъдещите разговори относно бъдещата технологична политика в ЕСА, какви инструменти трябва да използва ЕСА, за да има технологичен суверенитет, как може политиците и власт имащите да допринесат за координацията на националните усилия в тази връзка и когато говорим за участието на държавите членки и на регионите, какъв трябва да бъде приноса на периферните райони, на островите – като си има предвид, че ставаме свидетели на технологични мегатенденции. Вие сама го споменахте. Благодаря, госпожа Чех. Благодаря, благодаря за тази презентация. Тя беше много интересна. Много се радвам, че споменахте важността на регионите и на структурните фондове. Аз съм член на Комисията по регионално развитие и много ми се иска да разбера от вас Какви конкретни проблеми има според вас? Проблеми, които са породени още по време на предишни мандати. Какво попречи на координацията и съответно какво трябва да направим ние като законодатели по време на настоящия мандат? Какви корективни мерки трябва да предприемем спрямо липсата на стратегия? Само за повече информация и координация ли става дума? За повече индекси, свързани с изпълнението. Какво да направим, за да направим европейската индустрия по-конкурентоспособна и по-справедлива. Благодаря госпожа Дел Кастилю Вера. Благодаря, благодаря за тази презентация. Тя идва много на време, тъй като започва новия ни мандат. Следващата седмица започват изслушванията на кандидат-комисарите. Има нещо, което липсва в този огромен океан, наречен индустриална политика. Защото наистина става дума за океан. Е, всеки един от нас може да каже, ами за каква точно европейска индустриална политика говорите? Може да чуем проучвания, подобни на вашето, но не може да се търси обяснение за това каква точно трябва да е европейската индустриална политика, защото Наистина става дума за нещо колосално. Съответно би трябвало да се постави по-голям акцент върху определенето на чертите на политиката за индустрията, за която говорим. Аз лично смятам, че имаме нужда от дневен ред за европейската индустриална политика. Точно както се случи през 2009 година с цифровия дневен ред, Имахме, знаете, и конкретни предложения, свързани с измененията в климата, енергетиката и така нататък. Необходимо е да работим за създаването на цялостни инструменти за финансиране в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. Всички ние би трябвало да имаме достатъчно добра представа за това какво трябва да направят европейските институции, за да допринесат за това европейската индустрия наистина да бъде конкурентоспособна на глобално ниво. Ако няма дневен ред за развитие на индустриалната политика, ще се въртим в кръг. Ще казваме, че трябва да се придвижим напред, но Наистина говорим за океани. В крайна сметка ще стигнем само до повтарянето на една мантра за това, че искаме добра индустриална политика. Това е моето предложение. Искам да разбера вие какво смятате. Uh, uh, Много ви благодаря. Кой ни остана в списъка? Господин Блас, благодаря ви госпожо председател. Госпожо, благодаря ви, госпожо Белегрин. Казахте, че трябва да вземем важни стратегически решения. Споменахте и нуждата от по-добра структура на управление. Можете ли да ни обясните как точно си представяте тази подобрена структура? Можете ли да ни кажете по същество как точно може да изглежда тази стратегия според вас? Структура, извинете, според вас. Освен това, в началото споменахте важните нови теми, като новият зелен курс, например. Според мен една от важните теми е декарбонизацията на промишлеността, особено и в контекст на световните пазари. Ако погледнете как изглежда на положението в момента и каква е структурата на управление, смятате ли, че тази структура е достатъчно гъвкава и достатъчно приспособима, за да се справи с подобни големи промени и как смятате, че тази структура на управление може да се приспособи към промишлените политики и продовищите политики на други трети страни, като Китай и Съединените щати, например. Благодаря ви, господин Пипар. Благодаря ви. Благодаря ви, че ни представихте критериите за оценка на публичната политика в Европейския парламент. Сега обаче бих искал да чуя какво е мнението на европейската промишленост. Говорим за конкретно способността на тази промишленост. Те искат да създават работни места, да изнасят своите стоки, искат да спазят изискванията в областта на околната среда, да подобрят социалните си изисквания, да се цифровизират добре, чудесно, но имаме нужда от стратегия за предприятията, а не само за обществените органи, за да подобрим тяхната конкретна способност. И тук мисля, че имаме нужда от много по-конкретни предложения, сравнени с това, което чухме днес, за да можем и ние да дадем по-конкретни препоръки на самата промишленост. И вторият ми коментар е свързан с МСП. Винаги е добре да не свеждаме МСП само до новопоявилите се предприятия, тези, които се финансират в рамките на Хоризонт Европа. Не, МСП са средната класа на, в нашето общество. И те са пряко засегнати във всеки един момент от новите регулаторни изисквания. А на мен в новата ни регулаторна политика ми липсва именно политиката за МСП, политика, която да може да помири МСП с новата промишлена политика. И смятам, че трябва да се замислим за тази тема, тъй като ми се случи че често свеждаме понятието МСП до финансовата подкрепа за този вид предприятия. Благодаря ви, господин Пипер. Госпожа Солес Перес. Много ви благодаря за изчерпателното проучване. Въпросът ми беше посветено на териториалното сближаване, тема, която вече беше засегната от колегите преди мен. Като член на Комисията по регионално развитие бих искала да чуя малко повече за тези мега тенденции, които споменахте и които могат да представляват голямо подвигателство за европейските региони, като засилят неравнопоставеността. Можете ли да ни дадете пример за конкретни мерки, които могат да бъдат предприяти от държавите членки на местно регионално равнище, за да увеличат конкурентоспособността, но не за сметка на териториалното сближаване. Вторият въпрос ще беше зададен, той беше свързан с, с синергиите. Как можем да насречим и да подобрим синергиите между промишлената политика и а, политиката за научно-изследователска дейност и какви конкретни мерки могат да бъдат предприяти, за да се подобри равнището на освояване на европейските фондове, равнище, което все още често е прекалено ниско. Благодаря ви. Господин Кубилиус. Благодаря ви. Благодаря ви за проучването и за цялостното разискване на Европейската промишлена стратегия. За мен тази стратегия би трябвало да се основава преди всичко на доброто съзнаване на основните предизвикателства и основните ни глобални цели. И всеки път, когато се когато се запознах с стратегическият документ от 2017 година, малко се опърках, защото много се говори тук за управление и за какви и не други теми, но много малко се споменават самите предизвикателства като новопристигнал член на Европейския парламент, започнах да се занимавам по-близо с тази тема, която действително е много важна. И се запознах с германската промишлена стратегия, която беше обявена наскоро и която е много по-ясна. И би трябва много по-внимателно да разгледаме именно тази стратегия. До също моят въпрос е много прост. Как си представяте взаимовръзката между Европейската промишлена стратегия и националните стратегии на държавите членки? И как може да се избегнат систематичните противоречия? В, германската стратегия много се говори за предизвикателствата пред глобалните шампиони, как може да се преодолеят тези предизвикателства, как могат да, да се създадат, да се насърчи появата на европейски промишлени шампиони. А доколкото знам, доскоро поне европейската помощна политика се противопоставяше на тези, тази идея. Така че тук според мен се поставят много по-философски въпроси включително и в самото понятие структура на управлението на европейската промишленост, все още не е ясно какво точно стои за това понятие. За мен германската промишлена политика е много по-ясна и бих искала да чуя как може тя да се превърне в промишлената политика на Европейския съюз. Благодаря ви. Последно списъка ми е господин good благодаря ви, госпожо председател. Ще си изкажа на френски. Европейската промишленост е изправена пред жесток конкуренция на световно равнище. Промишлеността представлява 20% от БВП в Европа, а представлява 42% в Китай, 32% в Русия. И така се стига до тази жестока конкуренция, често непропорционална на световно равнище. Ето защо в рамките на тази нова европейска промишлена стратегия не бива да се съсредоточаваме само върху Европейският парламент, а си дадем сметка, че сме част от един световен пазар и че именно на това равнище трябва да се търсят решения, включително и по отношение на промишлената политика. И действително има нужда от по-голяма последователност между промишлената политика и търговската политика, за да се избегне изместването на производството извън Европейския съюз и по този начин да се сложи край на опадъка на промишлеността в Европа. И в, това, в този контекст се питам дали една амбициозна европейска а, промишлена политика не изисква и реформа на СТО, за да се гарантират справедливи търговски условия, включително и по отношение на обществените поръчки и контролът на държавните помощи. тук, разбира се, има предвид всичко преди а, Китай. А, е, Китай е страна в чието е, железопътни е, компании в момента е, атакуват пазара ни в източната част на Европа, предлагайки своите продукти, но ние пък нямаме достъп до пазара на железопътната индустрия в Китай. Така че се питам дали не трябва също така да има и по-ясен, по-тесен надзор над задължителният трансфер на технологии. Благодаря на всички ви. А сега давам думата на госпожа Пелегран. Моля ви да се опитате да отговорите на всички тези много интересни въпроси. Uh, много въпроси бяха зададени, но темата си заслужава тези въпроси. Тя е много всеобхватна. По въпроса за лидерството по отношение на технологията, отново ще отговоря на въпросите по ред и отделните отрасли. Не съм сигурна дали е, си заслужава да се придържаме към по идеята за отрасли или пък да запазим някои отрасли политики, които са напълно основателни, между другото. И те би следвало да бъдат допълнени от новият мярка за анализ, т.е. да надхвърлим ясните разграничения между различните отрасли. Ще ви дам един пример. Появяват се нови тенденции на границата между отделните отрасли. Появяват се нови промишлености, които обединяват различни отрасли или елементи от различни отрасли. Така че европейската промишлена политика не бива да се спира на отделни отрасли, в което искаме да сме лидери. Това ще се случи по естествен начин, а не свеждане на правила от горе надолу. По-скоро имаме нужда от една по-глобална визия. Имаме нужда от глобална програма и мисля, че това е един много добър термин, който много ясно отразява онова, от което се нуждаем. Трябва да опишем на по общата рамка и да дадем ясна насока на приоритетите ни. Така че целта ни, пак казвам, не е да се спираме на отделни области или на отделни отрасли. в а, програмата, която ние предлагаме, има и поле за действие, има възможност за независимост. Не, не настоявам за централизирано планиране. Не. Идеята е да има по-добра координация между това, което вече съществува. Идеята не е от нищото да създаваме някаква европейска промишлена политика. Не, европейската промишлена политика ще си остане метаполитика въз основа на различните вече съществуващи инициативи. Въпросът е как може по-добре да се координират вече съществуващите промишлени политики. Важни са елементите държавна помощ и конкуренция в общия контекст и има възможност за помояване на противоречащите си приоритети. Примерът, който използвах за да подчертая подходът за веригата на добавена стойност беше поставена именно на бариерата, която представлява държавната помощ и преодоляването на тези бариери, например с специфични разпоредби за насърчаване на напредък в това отношение. По въпроса за регионите, от се радвам да имам възможност да работя малко повече по темата, защото от поручвата ми ясно стана ясно, тъй като между другото имам и опита на, с, на регионално равнище с проекти финансирани от а, структурните фондове. Но ако погледнете какво се прави на регионално равнище, човек би представа за цялостната картина. На нас всъщност ни липсва по-скоро управление на междурегионално равнище. Съществуват платформи, като например платформата за интелигентна специализация, която дава възможност на регионите да споделят опит и това е много важно, но има опасност това да си останат отделни, разпръснати инициативи и регионите да продължат да работят във вакуум. Ето защо имаме нужда от а, повече координация на междурегионално равнище, чрез междурегионални инициативи. I can just agree. Напълно съм съгласна, че трябва да се съсредоточим върху МСП. Смятам, че има много мерки, с които може да се подобри дейността на европейско равнище в тази област, но те отново са разпръснати в много различни програми. какво може да направим, за да подобрим способностите за освояване на фондовете от страна на регионите. Ами, този въпрос е пряко свързан с, въпрос, с нуждата да гарантираме, че има политически капацитет на всички равнища, не само на регионално равнище, но и на равнището на Европейския съюз. И това означава, че не е достатъчно да има добра регулаторна рамка с, с хубави мерки. Трябва да гарантираме, че има лица, взимащи политически решения, политици, които са готови да вземат а, нужните решения и да се възползват от а, възможностите. И за целта имаме нужда от техническа, техническа подкрепа и това вече съществува, между другото, в рамките на структурните фондове. Целта на техническата асистенция е да помогне на обществените органи да подобрят своите структури за управление и то не само на голямо равнище. И в крайна сметка, каква е целта да, на Европейската промишлена стратегия, вместо да имаме национални стратегии, които изглеждат много по-прости и по-структурирани. Има добавена стойност на европейско равнище. Промишлената стратегия на Европейския съюз би следва да се основава на тази добавена стойност и тя е преди всичко да обедини силните страни на отделните държави членки и региони. Още веднъж ще ви дам за пример веригите за добавена стойност на транснационално равнище са добър пример за тази добавена стойност на европейско равнище. Това също е възможност за по-слабо развитите региони да започнат процес на структурни промени. Това може да се случи, когато тези по-слабо региони са добре свързани в веригите с добавена стойност. И не на последно място, разбира се, трябва да имаме по-обща визия, а не само да се съсредоточаваме върху върху Европа. Говорим за глобални пазари и стратегията ни всъщност включва всички въпроси, свързани с търговията. И са многобройни инициативите, за да се гарантира, че са на лице справедливи условия. Има интересни мерки, като проверки на пакета частни инвестиции, например, Така че се борим да отстояваме европейските ценности и се надяваме борбата ни да бъде успешна. Много ви благодаря за изложението. Много благодаря на вас, колеги, за интересните въпроси. Но надявам се, че ще имаме възможност да обсъждаме с вас и други проучвания. Още веднъж много ви благодаря, доктор Пелегрин, за проучването, което ни представихте. Well, the next uh, item on our agenda is a presentation of the study. И така продължаваме с следващата точка от дневния ред представяне на проучване на програмата Галилео, изготвено от Стола. Автор е доктор инженер Улф Бестман. Благодаря ви за присъствието днес сред нас. Той е работил в Техническия университет в Брауншвик, в работи в института за управление на полетите от 2003 година. Господин Бесман играе в след... работи в следните области приложени спътникови и инертни навигационни системи и е специализиран в измерване, системите за измерване и визуализация на данните, е специализиран в областта на въздухоплаването. Пушката, ще ни представи, беше изготвено от стола през 2017 година, е, за да разберем по-добре е, основната информация, нужна за разбиране на принципите, в които работи глобалните навигационни спътникови системи и в какви условия работи Галилео и, и как се е, сравновава с, другите глобални навигационни спътникови системи. Проучването беше много важно за работата на комисията по изготвянето на изслушванията на кандидат комисаря за вътрешния пазар и важно, като има и важна роля в областта на космическите проучвания. Без повече забавяне давам думата на доктора Бестван. Благодаря ви, уважаеми член на Европейският парламент. За мен е чест да ви представя днес проучването на глобалните навигационни спътникови системи на Галилео и възвръщането на инвестициите на космическите приложения за европейските граждани. Изложението ми ще се структурира по този начин. Най-напред ще ви представя съвсем накратко Галилео и останалите навигационни спътникови системи, които са на разположение. В проучването разгледахме изискванията на различни домейни и различни приложения. Бих искала да ви представя специфичните изисквания на тези различни области. След това ще ви представя какви са предимствата на Галилео и какви са подсказките, които е изправена програмата, след което ще ви представя седемте политически цели и седем политически възможности за Галилео. Глобалните навигационни спътникови системи, накратко ГНСС, е от, система от, от ключово значение за да гарантира способността и устойчивият растеж в Европейския съюз. ГНСС дава възможност преди всичко на ползвателите да определят своето местоположение на световно равнище. Освен това става все по-важна за инфраструктурната система в Европейския съюз. По-конкретно, Голилео дава възможност да се улавят излъчват системи, благодарение на което ползвателите могат да определят с точно своето местоположение, скорост и време. В момента съществуват четири световни навигационни спътникови системи. Галилео в Европейския съюз, GPS, американският ГЛОНАС от Русия и Галдаро като китайската система. И въпреки, че тези системи имат високо равнище на оперативна съвместимост, съвместимост съществуват и а, специфични особености. Галилео в, като а, европейска навигационна спътникова система представя специфични характеристики. Галилео беше раз, разработена като система под граждански контрол. Всички останали е, глобални навигационни спътникови системи се е, разработват и управляват под военен контрол. Галилео също така поставя е, акцент върху фактата, че гражданските потребители са основните потребители и по този начин се разработва цяла поредица от специфични услуги за тях. Освен това, различните оператори на системите GPS и Галилео се е, договориха за специфични модулационни системи за бъдеще. Галилео ще е, GPS ще използва тези хармонизирани изисквания от следващото поколение с пътници, но Галилео ги използва от самото си съставане. Галилео, както вече казах, не е военна програма и по този начин дава повече информация за архитектурата на възхопортването в сравнение с останалите системи, което е много важно за приложенията с изключително високо качество. Е, Галилео също така осигурява и услуги за установяване и спасяване, като се гарантира, че сигналите за помощ се прихващат и се удостановява местоположението по-бързо и по-надежно, когато те е било до момента. Освен това, Галилео дава възможност и за предоставяне на услуги за отговор, т.е. за да може подаващи сигнал за помощ да получат отговор на своята сигнал. Освен това се, дава, се предвижда възможността в Галилео да бъде включена система за уникални мерки за, за установяване на автентичността. В проучването се съсредоточаваме върху 9 области на приложенията на Галилео, като за целта проведохме анкети с специалисти от тези области. За да можем да ги разгледаме независимо, определихме пет основни критерия, като на всички специалисти се изискваше да направят оценка на тези ключови показатели, да ги подредят в списък от, най- от най-важните до най-маловажните. Виждате резултатите на графиката в горе в дясно на екрана. Както виждате, обаче изискванията са много различни в отделните области и в отделните приложения. Какви са ползите от Галилео за европейските граждани? Галилео е единствената е, световна навигационна спътникова система под граждански контрол и по този начин може да, пред, да предлага ползи, които другите системи не могат. Например, е, непрестанно се гарантира надежна спътникова информация, което е много важно за различните приложения. Другите навигационни спътникови системи могат да бъдат ограничени в случай на политическо напрежение, което от своя страна може да постави под въпрос критичните инфраструктури в Европейския съюз и по този начин Галилео може да гарантира повече стабилност, като намали зависимостта на Европейския съюз и критичните му инфраструктури от останалите спътникови системи. За тази от другите спътникови системи, Галилео е в състояние е, да предостави по-добра сигурност и да подобри точността. Галилео представлява приноса на Европейския съюз към международните системи за установяване и прихващане за сигнали за помощ при операциите за намиране и спасяване. Ето защо на Галилео може да се гледа като основен фактор за гарантиране сигурността на критичната инфраструктура и като предоставя с ключови инфраструктури, които имат много социално-економически ползи. Въпреки всички ползи от Галилео, има и предизвикателства пред системата. От техническа гледна точка, Галилео както всяка спътникова навигационна система, е много уязвим на интерференции на радиочастотите. Или казано с други думи, лесно може с просто устройство да се наруши излъчването в цял регион. Също така се изискват специфични има специфични изисквания за специфични области, като възхоплаването, например. Ето защо проследимостта на всички компонентни изисквания е от ключово значение, но тази проследимост все още не се прилага напълно. От гледна точка на комуникацията, Референтните документи на Галилео предвиждат спецификации и документи за контрол. и този факт се оценява положително от всички специалисти. При все това някои подробности, нужни за някои приложения, все още не са включени в тези документи. Освен това, международната хармонизация от известна, в известна степен се възпрепятства от правото на интегрална собственост на тези документи. Освен това, Галилео предоставя отлични процедури на комуникация, с които осведомява ползвателите за текущите промени. Е, въпреки това, не всички инциденти в миналото бяха достатъчно ясно отразени в докладите и някои специалисти изразиха съмнение за това до каква степен е, е зряла системата за докладване и това води до някои организационни предизвикателства. Някои някои ползватели се оплакват и искат повече прозрачност в комуникацията за евентуални слабости в функционирането на системата, особено за ключовите приложения за, в областта на сигурността, които, се, които разполагат на Галилео, не е достатъчно да е наясни, ясни но номиналните стойности на, спътник, на спътниковите системи, но трябва да са наясно и с евентуалните грешки. Освен това, Галия продължава да работи с прекалено амбициозни графици и пътни карти, което доведе до известна фрустрация от страна на, на ползвателите заради закъсненията в Галилео. Ето защо имаме нужда от по-надежен график за разработването на Галилео за бъдеще. И така стигам до политическите цели – Първата политическа цел е свързана с привлекателността на Галилео. Както вече казах, Галилео значително пострада от закъсненията в сравнение с първоначално определеният график и трябва да компенсира като е възможно най-привлекателна система за евентуалните ползватели, за да се гарантира конкурентоспособността на Галилео спрямо останалите ГНСС системи е много важно послателите да са наясно с предимствата на Галилео. За целта трябва да се положат допълнителни усилия за насърчаване на развитието на Галилео, за да се отговори на исканията на потребителите в отделните области. Освен това е много важно да се гарантира, че Галилео може да се ползва безплатно от всякакви видове ползватели особено като си има предвид, че той е в постоянна конкуренция с останалите спътникови системи. Освен това, трябва да продължи да предоставя информация по възможно най-открит начин. Освен това, трябва да има детални графици. Това е важно за потребителите, за да може да се планира интегрирането на услугите от Галилео в техните продукти и да се подобри доверието към Галилео. Освен това, тези графици трябва да са надежни дори и след като Галилео влезе изцяло в експлоатация. Втора цел на политиката. проверка на сигнала така се гарантира сигурността и се предотвратяват нападения от насрещни сигнали. Сегашната открита служба все, услуга все още не предлага а, подобно нещо, въпреки че се предвижда в скоро време да стане, за да се достигне до потребителите на тази а, характеристика. Необходимо да има повече промоционални дейности. Галилео е единствената констелация ГНСС с подобни черти за установяване на истинността. И това трябва да се използва и в други констелации ГНСС. Публично регулираната услуга от Галилео гарантира висока степен на сигурност в сравнение с други услуги, но не може да се използва за голяма част от критичната инфраструктура в Европейския съюз. Трябва да се максимизират ползите от тази услуга. Малките и средни предприятия трябва да имат по-лесен достъп до публично регулирани услуги за критична инфраструктура. Това ще включва повече публични процеси. Ще се изисква също акредитация на малките и средни предприятия от техни партньори. Четвърта цел на политиката. Новите характеристики на Галилео изисква допълнителни усилия от страна на на производителите, извинете за да се запази съотношението разходи-ползи. Трябва да се въвеждат нови функции на Галилео. Например, да се използват радиочестоти, които да не се базират само на една, а на множество радиочестоти. Конкурентоспособността на Галилео трябва да се подобри, като се гарантира услуга свързано с точното установяване на местоположението. Пета цел глобална навигационна спътникова система работи на такива нива, че може да има интерференция от други радиочестоти, което да засегне множество потребители. Към момента няма е, цялостно решение, затова предлагаме да се подобри информираността за този недостатък на ГНСС и да се предвидят допълнителни защитни стратегии. За Целта е да се смекчат и други негативни ефекти. Шеста цел Личните устройства за защита на прекосновеността са широко разпространени. Въпреки, че те се използват незаконно, все повече се прилагат, тъй като са лесно достъпки, достъпни и отговарят на потребностите на определени групи. За да се смекче ефекта от тях, на първо място трябва да има европейска стратегия за установяване на тези ППД. Трябва да има ефикасни детектори за установяването на наличието на такива устройства ППД. Освен това, тези устройства често се използват от шофьорите на служебни автомобили, за да се избегне проследяването им. Необходимо е да се направи повече за минимизиране на използването на подробни устройства. Седма цел за някои критични функции са необходими сертификати. Затова има и насоки за сертифициране, където се посочват какви са процедурите и кога Галилео не може да се използва. Галилео трябва да предлага повече информация, базирана на изпълнението включително в случаи, когато а, има а, сривове. Трябва да се защитят критични приложения, като тези, например, във въздухоплаването. И това да обхваща години напред, докато тази технология бъде изцяло интегрирана. Благодаря ви, сега очаквам въпросите ви. Благодаря за тази презентация. Сега ще имате възможност да поставите въпроси. Госпожа Карвалю има думата. Благодаря ви за това интересно проучване. Имам един общ въпрос. Две от характеристиките на Галилео се припокриват с други проекти, в които участват много страни от Европейския съюз. Например, ефикасното планиране на времето. Необходимо е им е повече вре... бюджет, отколкото първоначално предвидения. На следващо място нямат достатъчно видимост тези проекти – те са много добри за Европа, за това, което правим съвместно, но те не са достатъчно познати в държавите членки, в регионите, в сравнение с американските еквиваленти. И е така, сроковете, бюджета и видимостта, как считате, че може да се подобрят нещата в тези три посоки. Благодаря ви, госпожа Кели. Благодаря ви за презентацията. Виждам, че тук е, са представени много данни. Това е много полезно за нас, за да разберем е, как може да се подобри е, Галилео. Зная, че има от помощ би било и е законодателството. По време на вашите изследвания, Считате ли, че могат да бъдат избегнати някои сривове, като тези, които наблюдавахме? Дали сме се извлекли полуки от подобни случаи? Има ли риск за данните, които се съхраняват? тези данни дали са свободно достъпни за учените и гражданите на базата на определене на геоположението и какви са вашите предложения за включване в една дългосрочна стратегия. В Гърция скоро въведохме системата за подаване на сигнали, когато има някаква заплаха как всичко това може да стане по-познато на гражданите. Госпожа Глабаева, не. Господин Грудлер, благодаря ви за доклада. Заключението на доклада ви буди доста сериозни безпокойства относно комуникациите между различните органи. Вие ги посочихме. Също липсата на доверие сред потребителите. Действително, всичко, всяко ново нещо буди притеснение първоначално. Галилео е альтернатива на GPS, а не допълнителен ресурс, както го показва, за съжаление, вашето проучване. Ако Европейския съюз е инвестирал толкова милиарди в този проект, то е за да се превърне Галилео в автономен на альтернатива на GPS как може да се подобри управлението. Ние днес след ще имаме възможност да обсъдим този въпрос. Имаше срив през юни, имаше и в началото на септември още един проблем – управлението, развитието на приложенията и на услугите, като се използва наличната инфраструктура – и това, което вие предлагате, ми се стори много интересно. Тоест, може да се направят много неща, за да могат всички европейци да използват Галилео. И а, този проект трябва да бъде истински успех а, за Европа. Благодаря, господин Тушеновски. Благодаря, госпожо председател. А, ще говоря на родния си език. Благодаря ви за тази презентация. Радвам се, че е направено това проучване и че го представят името, именно в нашата комисия. Аз участвам в работата на СТОА. Ние възложихме това проучване. Считам, че то е много важно. Вашата критична гледна точка е много важна за това как да се завърши Галилео. Действително имаше много първоначални проблеми при въвеждането на Галилео, но сега Галилео вече е част от инфраструктурата. Първоначално това не беше планирано. Преди години бях докладчик по въпросите на Галилео. Тогава на него се гледаше по-скоро като на търговски проект е, с много трудности в това отношение. Радвам се, че сега Галилео сега се прилага като, предлага като един проект на обществената инфраструктура. Обеден съм, че Галилео има огромен потенциал за в бъдеще – може би някои от приложенията все още дори е, не са е, измислени, но има доста проблеми с Галилео. Въпросите ми са следните. Какви са допълнителните възможности за сътрудничество с други проекти, е, с Коперник и други инфраструктурни проекти от този характер – как може да се мултиплицира ефекта от подобни проекти, като се съчетаят те, какви нови проекти могат да бъдат стартирани, какви нови системи могат да се предложат. Имате ли някакви идеи на базата на проучването? Имате ли някакви предложения как да се доразвие Голилео и как да се използва той в по-голяма степен в останалите европейски системи? господин Касалас. Благодаря ви. Благодаря за задълбоченото проучване и за различните а, услуги в областта на транспорта, економиката, изобщо стратегията в Европа. Ние имаме твърд ангажимент от страна на Европейския парламент към Галилео, наистина, това е много цялостно проучване, посочва какви са предизвикателствата и някои от тях вече ги видяхме. През юли имаше срива в системата. Ние очакваме сега изводите на... за този инцидент. Освен това, притеснява ни, че има трудности в развитието на някои базисни приложения на Галилео. Всичко това показва, че за да стане на тази система, Галилео трябва да се доразвие, да стане изцяло оперативна до 2021 да бъде изцяло завършен. Ние не само, че сме направили огромни инвестиции, но а, очакваме и голяма възвръщаемост от тях. За сег... Иначе системата няма да постигне това, което сме искали. Имам няколко въпроса. Първо, както беше казано, относно киберсигурността, като се имат предвид предизвикателствата в това отношение – Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност. Как гледате на нея? Преди няколко дни в Саудитска Арабия имаше атентат срещу петролни рафинерии. Възможно е да се контролират, например, дронове, които се използват за атакуване на граждански обекти. Галилео може ли да служи за тази цел? Благодаря ви много. Има ли други желащи да поставят въпроси? Ако няма, давам думата за отговор на господин Бестман. Да, бяха поставени множество и много разнообразни въпроси. Първо, относно бюджета. Според мен е изключително важно да продължим усилията в областта на Галилео, тъй като вече са вложени много средства. Освен това, виждаме, че има пазар надолу по веригата – и може да бъдат реализирани доста печалби на базата на тези нови технологии. С доразвитието на този проект и на приложенията Това дава предимства на европейската индустрия в бъдеще. Сега сме водеща регион, що се отнася до сателитна навигация, научно-изследователска дейност, продукти, дял от световния пазар за спътникова навигация. Това е тясно свързано с усилията по разработването на Галилео през последните години. Сега ще мина на Немския. Следващият въпрос се отнасяше до профила на Галилео. Познаването на Галилео е проблем, тъй като Хората са свикнали да използват геолокация и те го правят чрез GPS най-вече. Така че крайните потребители не виждат разликата в използването на GPS или на Галилео. Дори ако Галилео стане по-прецизен в бъдеще, това няма пряко да се забележи за от обикновените хора. Затова ние ясно трябва да ги запознаем с изключително важните предимства, които предлага Галилео. Например, има много критична инфраструктура, която зависи от спътникова навигация. Ако има синхронизиране на електромрежите или на други мрежи. Всички тези технологии разчитат е, на сигнали от е, спътниковата система. Същото се отнася в областта на въздухоплаването, въздушния контрол, този тип е, навигация ще играе все по-важна роля и в автомобилната индустрия. Затова европейските граждани трябва да разберат, че всички тези технологии разчитат на навигационната спътникова система и в това отношение Галилео предлага предимства, тъй като Галилео не е услуга, която ще изчезне изведнъж. Те имат контрол – Имаше и въпрос за срива на Галилео през това лято, продължил няколко дни. Като университетски а, изследовател, аз не зная всичко онова, което се случва в Европейската агенция, но аз работих върху резултатите, върху ефекта от този срив. Въздухоплаването е сферата, в която работя и аз се запознах с ефекта от този срив там. Системите за безопасност са така конструирани, че те могат да смекчат ефекта от подобен срив. Комуни... Имаше обаче нещо по-сериозно по време на този срив. Имаше проблем с комуникацията, нямаше своевременно предупреждение. Системата не отправи такова предупреждение. Сателитните сигнали обикновено съдържат такъв елемент, който включва закодиране на състоянието на системата. Но този сигнал не беше подаден, за да стане ясно, че системата е в опасност. Това е изключително важен елемент, което означава, че се подкопава доверието към тези елементи. На следващо място ние установихме канали за комуникация, за да бъдат запознавани потребителите с подобни трудности, но тези канали бяха използвани късно и в недостатъчна степен. Обикновено ние очакваме, че веднага след като бъде установен подобен проблем, самата система да се задейства, преди да се стигне до критичен момент тази система да отправи предупреждение към потребителите, например в въздухоплаването да получат съобщение, че има опасност от спиране на сигнала. Това се отнася също и за а, автомобилите, които имат висока степен на автономност, за да може да се използват тези а, превозни средства. Но за целта трябва да има информация. Тези канали за информация трябва да действат по-добре и да предоставят информация за състоянието на системата и колко време ще продължи проблема. Така че сривът сам по себе си не беше а, основния проблем. Проблема беше в съобщенията, защото сривове са възможни, а, но системите, които а, са предвидени да осигуряват а, сигурност, защита, а, трябва да действат адекватно. Имаше няколко въпроса за това какви са предимствата на Галилео в сравнение с GPS или изобщо дали има подобни предимства. Ние считаме, че Галилео вече има и към днешна дата големи предимства. Ако се върнем малко назад, ще видим, че GPS беше система, която може селективно да влушава да се влушава. Все още има възможности операторът да упражнява контрол върху силата на сигнала, например в райони, където се извършват военни учения. Американските военни по времето на Клинтън блокираха подаването на GPS сигнал по такива съображения. Ако Галилео не беше разработена тогава, това влушаване на GPS сигнала щеше да съставлява по-голям проблем. Виждате, че има преки последици за това Виждате колко стратегически важни а, са глобалните навигационни спътникови системи. Какви характеристики има Галилео, които липсват в а, други подобни системи. А, и GPS и GLONASS предават а, само на една частота L1 за целите на въздухоплаването. За въздухоплаването, както и за други а, сектори, Галилео подава сигнал на няколко частоти L1, L5 и те могат да се използват за да се коригират сериозни грешки в частотите. Има една система на предаване на сигнали, която използва цял спектър. Това беше направено в отговор на преди установените трудности. И тъй като Галилео разполага с тези вградени възможности, се счита, че в бъдеще ще може те да бъдат предлагани и на, за граждански цели, за цивилни цели. Тези нови частоти постепенно ще се въвеждат е, в зависимост от е, това как ще се подменят сателитите. Това може да отнеме години. И е, всички сателити трябва да могат да предават сигнали на частота L5. В това отношение Галилео има сериозно предимство пред GPS, тъй като може да предложи частота L5 на потребителите към днешна дата. Тема, това може да се използва за по, заемане на по-голям пазарен дял. Така ще можем да гарантираме и бъдещето ни. Имаше въпроси за помощните системи. Галилео има някои слаби страни, които всъщност са слаби страни на всички системи за спътникова навигация. Например, слънчеви протуберанси. Това е нещо, което е на лице и една от нашите идеи беше да развием Галилео такава каквато е. От друга страна обаче е много важно да се проучат другите навигационни системи, които ще дадат на европейците възможности да получават данни, дори и Галилео и другите подобни немо системи да бъдат засегнати. Нашите системи са отчасти синхронизирани чрез спътникова навигация. Съответно, ако има някаква засечка във всички системи, няма да има какво да направим. Ако всички системи, включително помощните, не могат да функционират, просто нямаме изход от ситуацията. Ние съответно смятаме, че Галилео е успешна сама по себе си. Демонстрирахме, че Европейския съюз може да изгради една изключително добра система. Другите оператори на глобални системи за спътникова навигация ни показват, че наистина сме напипали точния пулс. Имаше въпрос относно киберсигурността. Имаше въпрос за това дали Галилео може да се използва за терористични нападения. Две неща трябва да бъдат обособени по този въпрос. На първо място, злоупотребите с Галилео могат да възникнат във връзка с цели, които са нежелателни. Например, да се управляват дрони в индустриални зони. Естествено, една система може да бъде използвана от различни потребители и съответно е необходимо да има малко по-различен подход, когато се въвеждат системи, които да попречат на злонамереното използване защото не би трябвало да се накърнява възможността да се използва спътниковата система за основните и цели. Не трябва да се пречи на хората. Всъщност това, което се случи в Саудитска Арабия, може да стане при всички случаи, независимо дали се използва Галилео или някаква друга система. На второ място можем да станем свидетели на нападения срещу самата Галилео. Аз съм наблюдавал опити с различни варианти да се накърни системата. Например, може да се заглуши сигнала, може съответно за тази цел да се предоставят, да се излъчват фалшиви сигнали, може и да се излъчват фалшиви сигнали. Галилео е единствената система, която позволява криптиране и автентикация по отношение на сигнала. Това са уникални черти. Тези уникални черти могат да бъдат използвани за реклама на самата Галилео. Много е важно тези функционалности да се използват, за да се предава сигнал към потребителите – за евентуален проблем. Какво може да стане, например, когато се подозира, че има проблем? Може да се използва отбелязване на конкретен момент във времето, за да се отбележи какво точно се е случило. Това се прави, когато, например, се правят финансови транзакции. Благодаря ви, казва председателката. Благодаря за интересната информация. Тази тема е много важна за нас. Говорихте за различните приложения, свързани с ГНСС. Уважаеми колеги, много ви благодаря. Така изчерпахме дневния ред за тази сутрин. Днес след обед ще имаме други много интересни разисквания. Ще си говорим за космоса. Очаква ви интересно заседание. Благодаря на всички и приятна обедна почивка.